Скъпи колеги, моля ви да вземете местата си. I would like to warmly welcome... Бих искал да приветствам най-сърдечно с добре дошли всички представители на националните парламенти. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. И за това ще вземете участие в размяната на мнения по изпълнението на Европейския семестър за координация на економическите политики за 2016 година. Сега е един много важен момент, в който може да обсъдим темата. Би трябвало да се съсредоточим най-вече върху приоритетите за 2016 година, но разбира се е важен момент да започнем да обсъждаме и приоритетите за 2017 година. в контекста на приемането на годишните национални бюджети може да има въздействие върху економиките на останалите държави членки. Затова е важно да има по-добра координация за настоящата финансова година и разбира се за идната такава. Вече се превърна в стандартна практика да се изготвя е, доклад по собствена инициатива от страна на Европейският парламент на Комисията по економически пръщни въпроси. Тази година докладчик е господин Алфред Санд и сега имаме възможност да обсъдим текста преди е, да бъде той прият. Вече изтече крайен срок за внасяне на изменения, но сега сме в процеса на изготвяне на компромисни изменения, които са много важни. Ето защо вашият е, принос ще бъде много ценен. И като цяло смятам, че днешната ни дискусия ще бъде много добра възможност да разменим мнения за макроекономическите перспективи и разбира се по специфичните препоръки, особено по отношение на позициите за евро, зоната макроекономическите позиции, които ще ни представи Европейската комисия. Предвид а, големия брой на участниците в днешната дискусия и за да улесним а, участие, когато по отичане на дискусията, ще дадем думата на първо време на по един член на националните парламенти. Ако не стане време, ще има възможност и за повече изказвания. Има превод на 20 езика днес, има специфични формуляри, с които може да поискате думата. Ако искате да се изкажете, моля да, да попълните формулярите сега. А, сега давам думата на господин Сан, за да, за да представи той своя прото доклад. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря началото на националните парламенти, които днес а, вземат участие в днешното ни разискване на доклада ни за Европейския семестър за координация на економическите политики. За пета поредна година се провежда подобна размяна на мнение с членове на националните парламенти по, по перспективите за фин текущата финансова година. В контекста на текущата процедура, членовете на националните парламенти са призовани да вземат предвид специфичните за всяка държава препоръки и да ги пренесат в националните си бюджети. И те могат да го направят на три етапа. На първо, първият етап е годишният обзор на растежа, на второ място е изготвянето на националният бюджет и националните програми за реформи и на трето място предвид а, а, самите специфични за всяка държава подпоръки. Въпросът е как може да се подобри сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти в контекста на Европейския семетър или още по-добре, как биха могли националните парламенти да вземат в по-голяма степен предвид препоръките на Европейската комисия по изготвянето на националните бюджети по, по програми за реформа и как след като бъдат включени тези препоръки, националните парламенти да ги представят на своите господаватели като свои. На първ поглед това изглежда невъзможно, защото националните депутати защитават националните интереси, а ние в Европейския парламент защитаваме общоевропейски европейски интереси. И някои от препоръките, които ние правим, може би изглеждат много опасни на национално равнище в краткосрочен план. Но в крайна сметка ние същи хора ни избират, независимо дали сме членове на парламент на европейско или национално равнище. И за това би трябвало този подход да се отрази в начина по който се изпълняват специфично за всяка държава препоръки на национално равнище. Към момента са изпълни по-малко от, по, по-малко от половината специфични за всяка държава препоръки за периода 2012-2016 година. Едновременно с това се оказва, че изпълнението на тези препоръки не са донес, довели сериозни, до сериозни положителни резултати за същия период. Но ако трябва да му заслушам на комисията, може да, да вземем предвид, че за 2000, за, в специфичните всяка държава препоръки за 2016 година те се съсредоточават върху по-малък брой препоръки и по-конкретни предложения. Въпреки това продължаваме да се сблъскаме с рекордно ниско равнище на изпълнение на тези препоръки. Ето защо основният проблем в координацията на политика на Европейското мисля, че почти няма такава. Сблъскваме се обаче и с по основен дилема. В момента на европейско равнище и на национално равнище сме изправени пред избора между стабилни обществени финанси, реформи и необходимостта от инвестиции. Изглежда, че можем да изберем една, две или три от тези възможности в съответните пропорции. Много често разминаванията ни се, държа, се дължат на идеологически вярвания, за да не кажа направо на предразсъдъци. И така се стига отново до идеологически борби, каквито имаше в средновековието между академичните школи в Париж и в Болония, например. Крайно време е да се съсредоточим върху реформи, които действително да сложат край на дългосрочната безработица. В каква степен трябва да се прилагат правилата на пакта за растеж и стабилност? Дали трябва да се провеждат структурни реформи? Дали те трябва да се отучат само върху пазара на труда? Дали бюджетната строгост ще доведе до насърчаване на економическия растеж, дали трябва да се търсят нови инвестиции, дали трябва да се стремим да, да привлечем само частни инвестиции или трябва да има и публични такива. Как може да гарантираме, че правилата на пакта за стабилност и растеж никога не се нарушават? И в целият този контекст как може економическите и социални разлики между отделни държави членки и региони в Европейския съюз да бъдат преодолени, защото те все повече и повече затрудняват сближаването на европейско равнище. Аз съм говорим за доклада за специфичните всяка държава препоръки и се опитвам в доклада си да се заточа върху някои основни теми, вместо да правя е, заключения от, обще от общо естество. Съточавам се, се върху нуждата от е, инвестициите в Европейския съюз, предвид е, спецификите на положението в еврозоната, върху кои от специфичните препоръки на Европейската комисия можем да се съсредоточим и по кои от тях може да се постигне консенсус за нуждите от инвестиции в а, с възможно най-голяма подкрепа от политическите сили, от целият политически спектър в Европа. Целта, разбира се, нашите европейски граждани е отново да се радват на економически просперитет, на който бяхме свикнали през минали години и се надявам работата ни по координацията в днешният дебат да ни помогне за постигането на тези цели. Благодаря ви. Много благодаря на докладчика. Не виждам господин Фебер. И така стигаме до представителите на националните парламента, парламенти. Думата има господин Димитър Баяхтаров от България. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам да изразя мнението на България относно специфичните препоръки за 2016 година на Съвета на Европейския съюз. В началото бих искал да кажа, че България оценява изминали европейски семестър за 2016 година като най-балансирания и гладко протекли от изминалите до сега. Считаме, че това се дължи на предприятите от Европейската комисия проактивен подход и положените усилия за рационализирането му. Реализираните промени доведоха до осигуряване на повече време за дискусии и до засилване на политическия момент. Приветстваме следвания от Европейската комисия подход – препоръките да бъдат по-малко на брой, по-фокусирани върху основните предизвикателства и определяйки решаването им за приоритет в дневния ред на провежданите реформи. Независимо обаче от наблюдаваните подобрения, считаме, че все още се наблюдават елементи на процеса, които могат допълнително да се подобрят, за да се засили ангажираността и отговорността както на техническо, така и на политическо ниво. Необходимо е осигуряване на по-голяма чуваемост от страна на Европейската комисия към конкретните аргументи на държавата членка, както и на по-добра съгласуваност както между различните звена на комисията, така и между различните формати на съвета. Това се отнася особено за случаите, при които дадена препоръка от компетентност на едно звено има ефект върху резултати от компетентност на друго звено. Тук реферираме към отправените към България препоръки 1 и 3, между които се наблюдава несъответствие, което в дългосрочен план може да постави фискалната устойчивост на страната ни в риск. Считаме, че частта от специфична препоръка 3, отнасяща се за повишаването на обхвата и адекватността на схемата за минималния доход, следва да се разглежда в тясна връзка с частта от специфична препоръка 1, изискваща постигането на средносрочната бюджетна цел през 2016 и 2017 г. България неколкократно заяви несъгласие, внасяйки декларация на заседанието на Съвета ЕКОФИН на 17 юни 2016 г., аргументирайки се с ангажимента за спазване на Пакта за стабилност и растеж. Друг ключов елемент за засилване ангажираността за изпълнение на специфичните препоръки е гарантиране на тяхната устойчивост. Честата смяна на някои области на политика от една препоръка в друга води до намаляване на фокуса, до разводняване на резултатите и демотивира администрацията. Тук реферираме към нашия опит по отношение на специфичната препоръка в здравеопазването, която често сменя своя фокус от фискално към социално измерение. В заключение считаме, че семестърът е процес, който търпи постоянно развитие. Необходимо е фокусът да бъде поставен върху въпросите, които имат реално значение за изпълнението на препоръките. Необходимо е подобряване на сравнимостта между страните, особено в рамките на процедурата по макроекономически баланси, както и засилване на доверието между всички заинтересовани страни. Освен това искам да изразя нашето мнение, че приветстваме проекта на доклад на Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент. Считаме, че той адекватно отразява основните предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз и идентифицира областите, в които следва да се предприемат неотложни действия. Изразяваме загриженост относно слабото изпълнение на някои от целите, заложени в стратегия Европа 2020. Напредъкът в изпълнението им следва също да попада в фокуса на специфичните препоръки. България е сред първите държави – членки на Европейския съюз, предприели самостоятелни действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите. В контекста на инициативата на Европейската комисия Инвестиционен план за Европа, българското правителство дефинира 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки пряко свързани с инвестиционния процес в страната и специално създадени работни групи по тези проблеми и области разработиха конкретни мерки за адресиране на идентифицираните пречки. Считаме, че трайно възстановяване и сближаване може да се постигне чрез координирани действия на политиката от всички държави членки, което се налага от силната взаимозависимост на нашите икономики. Ефективен начин за постигане на осезаеми резултати по отношение на координацията на икономическата политика предполага засилване на доверието и диалога относно начините за преодоляване на специфичните за всяка страна предизвикателства при спазване на принципите на единния пазар. Но особената и важна думичка днес е доверие. Благодаря ви за вниманието. Thank you very... Много ви благодаря. Думата има Чарлз Мейниан от Малта. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Докладът на господин Санд повдига редица важни въпроси. И най-важната тема, която се засяга, са инвестициите или по-скоро липсата на производителни инвестиции. Наскоро господин Драги отново подчерта, че количественото облегчение не дава достатъчно тласък за създав... натрупване на необходимите инвестиции и създаване на работни места в Европа. Ето защо националните парламенти трябва да подготвят пакети за насърчаване на инвестициите. И въпросът, който се повдига на този въпрос е за какъв вид инвестиции говорим? За публични или за частни инвестиции? По мое мнение, за да се насърчи економическия растеж, имаме нужда и от двата вида инвестиции. И публични и частни. А сега отново по отношение на публичните инвестиции, веднага се поставя въпроса за възможността за гъвкавост в а, рамките на пакта за стабилност и растеж. Това е тема, която се обсъжда отдавна, без обаче да се вземе някакво ефикасно решение. Смятам, че националните парламенти би трябвало да разполагат с известна гъвкавост в рамките на пакта. От съществено значение е националните правителства да изготвят политики, които да насърчават производителни публични инвестиции, защото те пък от своя страна привличат частни инвестиции или се изразяват под формата на публично-частни партньорства. Смятам, че много държави членки днес се сблъскват с предизвикателството за това как да насърчат повече инвестиции в съответната държава членка, инвестиции, които да доведат до създаване на нови работни места. И ми се струва, че в рамките на днешната дискусия би трябвало да се съсредоточим върху тази тема. В момента, когато разрешим проблема с липсата на публични частни инвестиции ще се стигне до създаване на нови работни места и смятам, че това ще доведе до по-добро разбиране на Европейския съюз и на сътрудничеството му с националните парламенти. Благодаря ви. Както знаете, през 2014 година Европейската комисия излезе с съобщение относно гъвкавостта и матрицата за корекции в рамките на пакта. Сега се въведе, въведе нова възможност за гъвкавост с а, промяна на таваните за рамките на една година, но пак казвам, това е а, време, мярка с временно действие от една година. Много често имате нужда от а, подобна гъвкавост за въпроси, които са дългосрочно естество и не могат да бъдат разрешени за една година. Благодаря ви, че обърнахте внимание на този въпрос. Думата има Ан Мултерн от а, Нидерландия. Благодаря ви, господин председател. Економиките на държавите членки са взаимосвързани и отрицателните економически тенденции в една държава членка могат да имат тежки последици за останалите държави членки. Достатъчно е да погледнете конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло. Виждате, че тя намалява през последните 15 години. А ако слушате какво иска господин Драги, председателят на Европейската централна банка, той иска реформи за запазване стабилността на еврозоната. За целта се въвеждат, се използват и специфичните за всяка държава членки препоръки, които биха могли да дадат добри резултати, но проблемите се появяват на равнището на изпълнението им. Не всички препоръки се изпълняват. И въпросът ми е какво може да предприемем ние като членове на националните парламенти, членове на Европейския парламент и представители на Европейската комисия, за да се справим с това неизпълнение на препоръките? Какви мерки можем да предприемем? Дали може да се обсъждат някакви санкции, например? Очаквам с интерес отговор на този въпрос, не защото обичам санкциите, а защото искам Европейския съюз да е конкурентно способен и еврозоната да бъде стабилна, за да може това да благодетелства всички наши граждани. Благодаря ви. For... Благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. Той наистина е много важен. Европейската комисия прави своята оценка търси препоръките за Нидерландия. По две от тях има ограничен напредък, по една от тях има известен напредък. Така че въпросът е всъщност, който вие зададохте, е насочен и към вас. Каква е вашата реакция като национални парламенти, когато няма реакция от страна на правителството? Отговор. Ние гледаме много сериозно на препоръките. И трите препоръки за тази година, свързани с пазара на труда, публичните финанси в момента се обсъждат в нашия парламент. Едната година ще имаме избори в Нидерландия и тези теми ще са част от дебата. Погледнете какво са всички парламенти във Франция, в Испания, в Португалия. Надявам се и те да предвиждат реформи на своите економики, за да може економиката на целия Европейски съюз да се развива положително. Аз смятам, че големите държави членки трябва да служат за пример за подражание. Благодаря от името на НП думата има господин Гуна Хьокмарк. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за организирането на това разискване. Днешният дебат показва, че има много ясно разбиране, че имаме нужда от стабилност, която да даде възможност за повече инвестиции и създаване на работни места в Европа. Проблемът е, може би, че не сме също толкова единни в а, инструментите за постигане на тези цели. Факт е, че през последните 2 до 5 години Имаше сравнително положителни прогнози за, няко... за економиките на някои държави членки и това по принцип бяха страните с стабилни обществени финанси. А страните, които най-тежко бяха засегнати от кризата, са страните, които в момента имат а, възможност да наречат гъвкавост, или казвам с други думи, това са страните с най-голям дефицит, където има и най-голяма несигурност. Ето защо според мен един от съществените проблеми не е економическата политика, която се води в отделните държави членки. Сблъскваме се с друг проблем, който засяга всички економики в Европа, включително и тези, които са по-малко изложени на проблеми с дефицита. И това е постепенното и постоянно не спазване на правилата на пакта за стабилност и растеж. По този начин се подронва цялостната стабилност на економиката на Европейския съюз. Като цяло се смята, че пакта за стабилност ще доведе до оздравяване на обществените финанси. И действително това се случва в някои държави и членки. И виждаме, че когато това се случва, нещата като цяло се подобряват. Но също така виждаме, че истинска, истински, економически, истински бюджетни економии се правят в държавите, в които преди това се е харчило много. Държави, които са смятали, че колкото повече харчат, толкова повече ще получават. това поведение доведе до сериозни проблеми в економиката съответно държави членки, но поставя под въпроси стабилността на общото европейската ни економика. Ето защо на първо място трябва да настояваме за оздравяване на обществените финанси в всяка една от държавите членки. Това е първото предусловие за привличане на инвестиции, създаване на работни места. Това трябва да бъде основният ни приоритет при обществените разходи. Но също така трябва да гарантираме спазването на правилата на пакта за стабилност, защото ако пакта за стабилност загуби е, своята надежност, е, това ще има много тежки процеси, които ще ни бъде много по-трудно да се справим. Благодаря ви. Думата има господин Павло Гуариери от Италиански сенат. Yes, thanks very much, Mr. Uh, uh, Chairman, and uh, thanks for this uh, opportunity of this uh, very useful discussion. Благодаря, благодаря за тази възможност да проведем обсъждане. Всички ние сме съгласни, че през 2016 година комисията поставя правилен акцент върху препоръките, тъй като се води от приоритетите. Приоритети като подкрепа на инвестициите, структурни реформи и отговорни обществени финанси. Няма съмнение, че структурните реформи, изпълнявани от държавите членки, наистина могат да допринесат за разгръщане на потенциала и на отделните държави членки на цялата европейска економика. Държавите наистина извършват много важни промени чрез тези структурни реформи. До голяма степен това означава и изпълнение на препоръките от 2016 година. Има, освен това, и постигнат предварителен напредък в нашата страна около 25%. Според нас това доказва нашия ангажимент. Същевременно смятаме, че може да се направи и повече. Например, в Италия реформата може да се подобри. Освен това, структурните реформи се случват когато имаме подходяща външна или макроекономическа среда. За съжаление, обаче, въпреки известното възстановяване в еврозоната и Европа като цяло, виждаме, че тази среда все още е твърде скромна. Имаме висока економическа и социална цена – трудно се борим с безработицата. Именно за това е необходимо да обсъдим възможните подобрения. Аз съм съгласен с това, което твърди докладчика. Особено важно днес е да насърчаваме вътрешното търсене в еврозоната и европейското економическо пространство. Ние сме най-богатия пазар на света – но всъщност не използваме този пазар в името на економическата устойчивост. И това е така, тъй като фискалната ни политика не е достатъчно добра, тя не подкрепя вътрешното търсене, съответно и публично-частните инвестиции не са достатъчни. Доста е направено, но би трябвало да се увеличи потенциала на еврозоната и европейската економика. Това е поли... позицията на нашата страна. Би трябвало да водим една по- експанзивна политика. Нека обясня какво имам предвид. Би трябвало положителните резултати на фискалния баланс да се разпространят сред еврозоната, тъй наречената фискална позиция. Този фискален баланс, знаете, че беше отрицателен доскоро. Днес е положителен и това е добре. Но не можем да кажем, че все още сме усетили резултата върху економическия растеж – би трябвало следователно да търсим това фискално подобрение. Ако се наложи, да преразгледаме и показателите. Фискалната политика е много важна, ако говорим за увеличаване на инвестициите на европейско ниво. Виждаме макроекономическия и микроекономическия ефект. Това ще е правилната посока за 2017 година. Благодаря. Господин Истван от Унгария. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. От името на унгарския парламент аз също искам да благодаря най-сърдечно за това, че се спазва традицията, че ни отново сме поканени тук като национални парламенти. Целта е да заявим своето мнение по Европейския семестър 2016 година. Трябва да кажа, че продължаващото рационализиране на семестъра е нещо много добро. Препоръките по страни са много по-кратки, много по-фокусирани. Това също е добре, защото виждаме един много по-добър баланс, по-солидна основа. Економиката на нашата страна е стабилна, растежът у нас е два пъти по-голям сравнен с европейския, като средна стойност. Освен това, аз съм съгласен, като казвам колко е стабилна економиката ни, че стабилността е много важна, особено в фискалното измерение. Унгарското правителство го отчита. Вече години наред ние имаме дефицит, който е под 3 ограничение. Даже успяваме да го задържим под 2% от БВП. Бюджетът ни е наистина много стабилен. Вече 6 години, освен това, националният дълг намалява. Това също се отчита. Но виждаме, че Унгария е определена като страна, която ще трябва да продължи да изпълнява препоръките. Комисията отчита все пак постигнатото от нас. Не смятаме, че има някаква опасност за финансите на Унгария. Същевременно имаме специфичните препоръки – за Унгария. Според нас това трябва да са чисто технически препоръки на експертно ниво. Нещо, което трябва да се отчете в бъдеще, защото само така ще могат държавите членки да предприемат специфични мерки. Хубаво е комисията да излиза с тези сериозни препоръки. Унгария получи три препоръки тази година. Съдържанието на препоръките отговаря и на целите на унгарското правителство. Бюджетната дисциплина, например, е основен принцип, по който желаем да работим. Има и специфично отраслово данъчно облагане. Това е също идея, по която работим, за да може дружествата да се чувстват сигурни – разчитаме и на увеличаване на инвестициите в нашата страна. Системата на обществени поръчки в Унгария също ще бъде подобрена. Ще направим всичко възможно, за да върнем и безработните отново на пазара на труда. Както казах, ще продължим да следим препоръките по страни. Ние работим активно и в рамките на Европейския съвет. Генералният директор на Генерална дирекция финанси също посети страната ни. Ние обсъдихме специфичните препоръки към нас. Според нас направените промени тази година са много положителни. Благодаря. Thank you. Керазимов Балурас, Грис. Колегата Балурас от Гърция. Кире Проедре, кире Гулгери, χαίρομαι благодаря, господин председател. Господин Гуалтери, много ми е приятно, че можем да се срещнем лично тук в Европейския парламент. Е, според мен докладът, който е представен, е много обективен. Вие заявявате своето мнение. Виждам, че вие сте и приятел на Гърция, в крайна сметка. Изготвеното становище, освен това, се следи много внимателно от гръцкия парламент. Както знаете, нашата страна е в един специфичен контекст. Това е рамката на подкрепа, тъй да се каже – имаме и процедурата за макроекономически дисбаланс. Политиката, за която говорим днес, засяга обективно не само държавите членки, на която те са подложени, засяга всички, включително и нас. Ние следователно трябва да обсъдим какви са причините за финансовата криза – защо, когато Европейския съюз и САЩ влизат в криза, САЩ излиза от тази криза много по-бързо от Европейския съюз. Виждаме, че там вече има растеж и се питаме какъв е проблемът с економическите политики на Европейския съюз. Ето тук колегите говорят за реформи. Добре, но в каква посока? Знаем, че това не са някакви неутрални думи, защото в Европа всичко се командва от неолибералите. И когато говорим за реформи, означава ли това край на социалната държава, липса на права за работниците и служителите? Има и друго, на което искам да се спра, пак във връзка с економиката. Виждаме, че гражданите също губят доверие в Европейския съюз. То се сгромоляса, ако говорим за економиката. Може би не в същите размери, като от 29-та година от миналия век, но така или иначе кризата е огромна. Говорим за растеж. Къде е този растеж? Ние не виждаме растеж. Виждаме единствено стагнация. Същото се отнася и до економиката. Ако нещо расте, то това е неравенството в социалната сфера, както и неравенството между регионите – за това пък виждаме абсолютен бум на бедността и безработицата. И тук нямам предвид само Гърция. Вижте какво се случва през последните няколко години в Европа. В резултат на програмата в Гърция безработицата е 29%. Επομένως, συνάδελφοι, νομίζω ότι χρειάζεται Уважаеми колеги, ние наистина имаме нужда от радикална промяна. Да, разполагаме с пакта за растеж. Говорим за този справедлив, устойчив растеж, който се основава на правата на работниците и правата на човека, които виждаме, че са погазени в наши дни – Необходимо е да се води по-активен диалог между националните парламенти и Европейския парламент. Също така трябва да направим нещо по социалните показатели. Безработицата, бедността в Европейския съюз не са някакви независими променливи, те са резултат резултат от други политики, които всъщност се разработват на централно ниво. И гражданите, трудещите се, те се губят в този жаргон. Виждаме, че държавите членки затъват в блатото. Европейския съюз губи своята привлекателност за гражданите. Просто не знам на къде вървим и какво ще се случи след излизането на Обединеното кралство. Има и още нещо. Виждаме този двоен стандарт. Вземете Германия – Германия има излишък от 8%. Знаете, че този излишък също не отговаря на изискванията на пакта. Благодаря. Вие казахте 9, нали? Вече сме повече от 9. Добре, Перванш Берес. Euh, Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Това е момент на промяна, тъй като Европейския парламент се готви да направи оценка на препоръките и на семестъра 2016 година, за да се види растежа. Много е важна тази размяна на мнения. Нашите служби са отразили препоръките по страни и са работили много старателно. Виждаме, че има напредък във всички отношения. Същевременно и Европейския парламент и националните парламенти отдавна искат да има препоръки, които да са по-малко на брой, но по-целенасочени а не да се използва системата copy-paste за различните страни. Със сигурност има напредък в това отношение, но ако говорим за съгласуваността на, политически, на економическите политики, отразена в специфичните препоръки, то меко казано тук има какво да се подобри. Би трябвало да се разгледат следващите етапи. На първо място, нека да разгледаме целия набор от инструменти на економическите политики, които сме реформирали, които провеждаме. Имаме и процедурата за макроекономически дисбаланс, прословутия МИД – Можем ли да кажем, че са взети под внимание направените заключения по този дисбаланс? След това, възоснова на пакета от две предложения и пакета от 6 предложения, би трябвало комисията строго да следи за изпълнение на изискванията, включително изискванията по макроекономическия дисбаланс. На второ място инвестициите. Комисията излиза със специфична препоръка, но някой от вас тук, не си спомням кой, говори за публично инвестиране и частно инвестиране – Същевременно знаем, че все още не е възстановено доверието и за това трябва да разчитаме и на частното и на публично финансиране. Ние в Европейския парламент се намираме в много специфичен момент, тъй като говорим за втори етап на изпълнението на плана Юнкер. Можем да използваме заедно тези макроекономически елементи, но как можем да ползваме плана Юнкер? Като се има предвид спецификата на нашите економики, това трябва да видим и на трето място, без да се впускам в подробности, Нека попитам как се използват тези препоръки по страни. Тук също има какво да се подобри. Да погледнем фискалните въпроси. Знаем, че тук Европейския съюз няма пълни правомощия, но въпреки това се правят препоръки по страни. Съответно, политически, економически, фискални в това отношение ми се струва, че комисията може да бъде по-смела, може да отиде и по-далеч, да се разгледа фискалната страна спрямо капиталите и спрямо пазара на труда, също така да се разгледа въпроса за инвестициите в заетостта. Това според мен е наша обща цел. Благодаря, Пауло Трибо Перейра, Португалия. благодаря, господин председател. Почитаеми членове на европейските парламенти, на националните парламенти, аз говоря в качеството си на представител на португалския парламент. В Португалия между членовете на парламента има консенсус – по това, което ще изложа. Според нас заседанието се провежда в много удачен момент, тъй като на 3 октомври Екон и Реджи ще разговарят с комисаря Катайнен и за първи път ще бъде изпълнен тъй наречения структурен диалог между комисията и Европейския парламент. Темата на тази среща, както знаете, е дали трябва да се наложат санкции на Португалия и Испания, дали трябва да има временно спиране на структурните инвестиционни фондове за тези страни, тъй като тези държави не са изпълнили в пълнота препоръките на Комисията и съвета за 2015 година. Нека изтъкна две съображения. На първо място, между португалските парламентаристи от целия политически спектър има съгласие. Според нас тези санкции са не само несправедливи, те са контрапродуктивни. Решението да се наложат санкции със сигурност ще отблъсне хората от европейския проект. Давам си сметка, че във всички европейски институции ги имате и наречените хардлайнери, които много държат правилата да се изпълняват независимо от социалните и економически последици. Винаги ги имат тези, които смятат, че правилото оправдава средствата – не се мисли за последиците не само за отделната страна, но и за доверието към институцията. Затова и второто послание, което искам да отправя, е да има много по-голяма гъвкавост. Неналагането на тези санкции е в интерес на целия съюз. Затова в моето изказване аз се обръщам към тези хардлайнери и ще се опитам да ги убедя, че добрият интерес на Европейския съюз изисква да се работи по този начин. Какво означава този интерес? На първо място, след Брексит все пак в Европейския съюз остават 27 държави членки. Преди една година ние мислихме, че ще бъдем 28, 9, 30, но сега виждаме, че това не е така. И основната цел е различна. Какво е записано в прегледа на годишния растеж? Че европейският проект трябва да насърчава растежа и заетостта като инвестициите са първи приоритет. Говори се за банковия съюз, който трябва да бъде доизграден, за да има финансова стабилност. Без растеж и заетост европейският проект ще се провали. Няма време да навлизам в подробности. Ще направя кратко изказване, дано да има време отново да взема думата по-късно. И тъй накратко. Португалия ще излезе от процедурата за свръхдефицит до края на 2016 година. Това не е наша прогноза, а прогноза на комисията, защото сега сме на 2,7%. Следователно въпросът е трябва ли да се санкционира страна, която извършва фискалната консолидация, стабилизира се и подобрява своя баланс прямо БВП, като има и по-голям растеж и заетост? Мога и по-нататък да взема думата по този въпрос. Благодаря. Благодаря, благодаря, че ни припомнихте, че едния понеделник ще имаме структурен диалог, структуриран диалог, нашата комисия с комисията Реги, с комисарите Катайна и Крето. Ще говорим за евентуалното прекратяване на плащанията по структурните фондове. Ще бъде много важна тази среща и е чудесно, че го споменахте тук, както и че споделихте становището на Португалия. Марко Вали от СПД. Си, грация, президенте. Благодаря. Искам да благодаря на членовете на националните парламенти за това, че са тук по време на този диалог. Европейската мечта се превръща в кошмар Правят се препоръки по държави, а явно на народа не му харесват тези специфични препоръки, не се харесват и на депутатите. Това е една рецепта, която се е провалила. Приватизация, бюджетни съкръщения, частни инвестиции, реформи, реформи на пазара на труда, които доведоха и до свиване на заплащането или намалява същото заплащане за по-малко часове защо се наложиха тези мерки? За да се защити еврото. Няма да го обсъждам сега тук. Имаш фиксирани курсове и какво да правиш, нищо не направиш с еврото, за това девалвираш заплатите. Това е в центъра на въпроса. Каза го и Стиглиц това лято. Трябва да посочим с пръст проблема, а това е паричния съюз. Имаме парична политика, която не върви за 19 държави. Има 19 държави, които имат различни потребности, с различни лихвени проценти и така нататък. Трябва да кажем, че имаме 24 езика в един Европейски съюз и това е проблем дори за мобилността на работниците. В Штатите има един език и така могат да се местят работниците от щат в щат. При нас това няма как да стане. Безмислено е. Всичко това драги го говори. Също има много економисти, които не са от мейнстрима, които го твърдят. Аз го наричам програмата на зомбитата. Walking Dead Program. Трябва да махнем това евро, или еврозоната ще се разпадне и то неконтролирано. И защото няма да се разберем как да се разпадне и тогава ще се дойде до някой референдум или някоя държава ще реши да излезе от еврото и всичко ще рухне, ще ни рухне върху главите. Нищо демократично не се прави тук. Вижте какво се случва в Португалия, в Испания. Те не са съгласни с това, което им се налага. Не, не може да бъдат санкционирани тези държави и съответно политиците, които представляват тази страна, не могат да решат какви решения, е, да вземат решения, които да се отразяват съвсем ясно върху политиките. Няма как да се защити тази програма, няма аргументи за нея. Какво правим? Въртим се около проблема. Предложенията за едните години за економическото управление никак не са добри. Говори се за фискалния капацитет на еврозоната, идва или поне се прави нещо като министър на финансите на еврозоната, как ще го обясните това на хората? Слагате някакъв експерт, някакъв човек ще ви вземе парите от бюджета и ще ви каже как да направите реформи, за да си ги получите обратно. Как ще го обясните това на вашите избиратели, ако разбира се сте поддръжници на тази линия? Много е трудно. Много е трудно да се поддържа такава линия. Много по-лесно е да седнем, да разберем какво не може повече да се прилага от този проект и да продължим да си сътрудничим между държавите, защото иначе ще се разпаднем, без да можем да контролираме процеса и ще спечелят онези, които ще инвестират в нашия провал или спекулират на пазарите антиевропеистите в момента, според мен, са всички онези експерти в Европейската комисия, които защитават принципи, които са се провалили през годините. Те ни дърпат към една политическа бездна, която ще бъде бездънна. Трябва да намерим други решения. Спрете да защитавате еврото и Европейския съюз. Европейския съюз показа, че следва само силните. А граждите ни питат какво правите вие там, кого представлявате вие. Това беше моето изказване. Аз представлявам нова политическа сила в Италия. В момента в сундажите ние сме първото политическо движение и затова ви го казвам. Опитам се да ви събудя, за да тръгнете против старото и да тръгнете с новото, да оставите онези лица, които ни дърпат назад. Грация. А... И аз благодаря. Онофриус Кула, Сайпрус. Онофриус Кула от Кипър. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς αισθανόμαστε ευτυχείς. Благодаря. Удовлетворени сме, че отново обсъждаме европейския семестър. Смятаме, че той е успешен. Преминахме през процеса на корекции. Той приключи през март месец. Смятаме, че този процес подпомага диалога и на национално, и на европейско ниво. Имаме нужда от реформи и на европейско ниво, не само на национално. Широко известно е, че еврозоната не е идеална като валутен съюз и трябва да коригираме тези проблеми. С европейския семестър виждаме макроекономическите дисбаланси в държавите членки като част от проблемите понякога преминават и в други държави. Смятам, че препоръките, които ни се направиха, са подходящи. Можем да координираме политиките си и това ще има допълнителен принос за постигане на целите ни. Що се отнася до а, специфичните препоръки за Кипър? Съгласни сме с тях. Е, значителни реформи предприехме, е, например в пенсионната сфера. Е, въведохме минимален доход за всяко семейство и всеки гражданин, който има нужда от такъв. Така че не говорим само за реформи, които да са за сметка на хората, на работещите. Има реформи, които могат да са в посока, която да защитава работниците. Нашето правителство също в момента обсъжда някои закони, които се надявам да бъдат прокарани до края на годината. Те са свързани с мобилността, реформата на а, държавните служители, е, придвижването на държавни служители от едно министерство в друго, както и електронното правителство. Говорим и за реформа на местното самоуправление. Местното самоуправление – ще предоставя услуги на гражданите на най-низки възможни цени. Е, има проблем с макроекономическите дисбаланси, е, банковата система, непогасените кредити. Предприемам мерки в тази посока, за да се справим с тези проблеми. Економиката ни се справя по-добре от очакваното, което ни кара да бъдем оптимисти до известна степен. Очакваме 2016 година растеж от над 2,7%, много повече от средната стойност за Съюза. ще имаме нулев фискален дефицит, почти нулев. Същото се очаква и за 2017 година. Очакваме растежът да е около 3% и фискалният дефицит да бъде половин процентен пункт от БВП. Смятаме, че ще има положително развитие и в посока на безработицата, както и намаляване на необслужваните кредити. Това ще ни даде малко възможност, малко свобода. Успяхме да намалим някои такси. Смятам, че това са добри резултати и те показват как може да има и фискална дисциплина и растеж в същото време мерки предприехме. Както знаете, две години имаше рецесия, но дефицитът ни от 6% падна на 0% за две години. Мисля, че доста бързо се движим напред по посока растеж. Надявам се до 2020 година това да е факт. Благодаря. И аз благодаря. Давам думата на представителя на Латвия. Благодаря. Що се отнася до препоръките, не искам да добавям нещо конкретно, но ще спомена нещо за европейско ниво, което според мен до момента не бе споменато и е една от причините, поради които имаме такъв бавен економически растеж. Това оказва въздействие също и върху справянето с сивата економика. Имам предвид незаконната заетост. До 7% от БВП в Европа се смята, че възлиза тази незаконна заетост. Тя има и странични въздействия, защото засяга осигурителната система, приходите в бюджета, защо не се включва този въпрос в проекто доклада? Има безработица, винаги говорим за нея, но никой не говори за незаконната заетост. Имаме иммиграционна криза, както знаете, в Европа. Има е, германски източници, които казват, че 500 мигранти са останали в страната, след като има отказан статут за международна закрила, как са останали те в Германия? Намерили са си работа, а има много безработни европейци, които нямат работа. Няма ли да има стимул да се справим с а, тази незаконна заетост? Това е проблем и в Латвия. Мисля, че и в други държави членки има такъв, такива проблеми. Тербати от НП. Е, Ще говоря от името на групата ЕКРЕ, консерватори и реформатори. Говорихме за растеж, говорихме за инвестиции, колегата от Гърция се изказа, економически растеж без голяма заетост, Казах, един от колегите каза, че, ще им, че се провали Европейския съюз. Е, доста тежка присъда, но може би е прав. Трябва да погледнем как стоят нещата. Мисля, че в еврозоната се крият причините, не в Европейския съюз, защото еврозоната не е еднообразна и освен това тя е много разделена. Помислете за конкурентоспособността на тези държави, които в момента са в еврозоната. Всички са различни. Помислете за световната търговия. Дела на Германия в световната търговия е един и същ, докато, що се отнася до Франция, техният дял в световната економика е преполовен. Нека да погледнем растежа след това. Растежът на еврозоната е и 6%. Или поне такива са прогнозите. В Европейския съюз извън еврозоната той е много по-висок, над 2%. Но цифрите са много потискащи за Нидерландия, за Германия дори. Защо еврозоната е най-бавно растящата економическа зона в света? Ще повторя въпросите, които зададе колегата от Италия Вали. Защо? Защо безработицата в Германия пада? Паднала е до 10%, т.е. безработицата в Германия е като тази в САЩ. защо Германия расте като економика, а другите еврозон... страни от еврозоната не. Има огромна младежка безработица, например в Италия и в други държави. Никой не иска да го каже това. Еврозоната е нелепа. Експорта в Германия се субсидира. Няма нужда да се конкурират, получават субсидии. Експ... Експорта пък от юг се наказва. Налагат му се данъци. Разбира се, че тогава възникват проблеми и, и ето ви големия проблем. Господин Драги се опитва да използва нулеви лихвени проценти или минусови такива, но паричната политика няма да разреши проблемите с относително ценообразуване. Не може да се предотврати економическия срив, който е надвиснал над нас. Не може само да казваме, имаме нужда от повече растеж. Трябва да разберем защо другите растат повече от нас, другите економики. Ако може да отговорим на тези въпроси, то тогава ще можем да направим и добри планове. Господин председател, идната година, следващата година, отново и отново ще се връщаме на едни и същи проблеми. Аз съм убеден, защото не ги решавам. Имаме нужда от повече растеж, инвестиции и така нататък. Но основното е, че всеки инвеститор трябва да погледне държавата и да си каже какво е бъдещето на тази държава, за да инвестирам в нея. И ако не е положително, Европейският парламент може да си приказва колкото си иска за това, че имаме нужда от публични инвестиции, но няма това да помогне на никого. Thank you very much. Благодаря. Краудио Грех от Малта. Thank you, Mr. President. Thanks also to our colleague. Благодаря, благодаря и на колегите. Благодаря и на колегата, който е изготвил доклада, който се занимава с много взаимосвързани фактори, които са изключително важни за инвестициите в Европа. Несъмнено е, че трите основни приоритета на комисията, економически растеж и така нататък, са правилния път. Говорим за посоката, разбира се. Аз искам да говоря по първия приоритет – подкрепа за инвестициите. Паричната политика сама по себе си няма да доведе до възстановяване и все повече инвестиции и по-бърз растеж. Основният елемент, който трябва да бъде приоритизиран при възстановяването, е увеличената значимост на новаторството в държавите членки. Новаторството води а, до повече а, производителност, което пък води до устойчив растеж, а той е много важен за инвестициите. Резултатът ще бъде повече работни места, по-добри работни места и така ще можем да намалим бедността в Европа, една от основните ни цели. В този контекст са необходими повече усилия, за да има повече новаторство. Не отгоре надолу обаче, а по хоризонтален начин и най-вече вътре в държавите членки. Бих казал също, че имаме нужда от по-голяма субсидиарност за новаторството. Нужни са специфични конкретни програми, чиято цел е новаторството да скочи в държавите членки. Това е особено важно за онези държави членки, които все още изостават що се отнася до новаторството в промишлеността. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Палома Лопес има думата. Gracias, presidente, и buenas tardes. Благодаря, господин председател. Добър ден. Говорим за препоръките. А ние всъщност имаме нужда от радикална промяна на политиките. Имаме нужда от директно публично инвестиране, прогресивна данъчна политика нарастване на трудовото заплащане, точно обратното на това, което се прави. Ние жертваме своите граждани в името на економическа политика, която не работи. Това управление не решава проблемите на гражданите, безработицата, неравенството в резултат на неолибералните политики – всичко това заради спасяването на финансовия сектор, както в Испания. Ние преди нямахме проблем с публично задлъжняване, сега го имаме. Добре, нека да спасяваме, но не за това да плащат работниците и служителите, да не говорим за социалните права в контекста на преместването на производствата от една в друга страна, в една непрекъсната верига на унищожаването на работните места, която обслужва интересите единствено на многонационалните компании. Видяхме какъв е ефекта от кризата, да не говорим, че се шантажират самите национални правителства, като се използват за това примамките на структурните фондове – както сега се прави с Испания и Португалия. Търсят се най-слабите звена в веригата. На Германия, на Холандия се позволява да имат огромен свръх и излишък, но за другите въжат различни правила. Това е европейската риторика. Никой не иска да подобри економическото положение в държавите членки, като че ли всички просто искат да се отдавим. Тези реформи са един дамоклев меч за определени държави, особено тези в южната част на Европа, като Испания, Португалия и Гърция. Можем да добавим и други. Този европейски дневен ред няма нищо общо с националния суверенитет или демокрацията. Ето, е, сега се предлагат нови мерки за намаление на разходите. Би трябвало да се сменят политиките. Само това ще ни позволи да тръгнем към една по-добра Европа. Very much. Много ви благодаря. Думата има господин Силва Перейра. Обригадо, президент. Благодаря ви, господин председател. Един съвсем кратък коментар. Бих искал да ви осведомя, че тази седмица в комисията ЕКОН гост ни беше председателят на Европейската централна банка, който ни представи прогнози за економически растеж за еврозоната за идната година. Той се предвижда 1,7 и се очаква за следващите две години растежа да е още по-нисък, т.е. 1,6 за 2017 и същото равнище 1,6 за 2018 година. И ЕЦП за пореден път се стреми към изпълняване на основните цели на паричната политика. Ние обаче трябва да се запитаме дали бюджетната политика на европейско равнище всъщност е изпълнима, дали тя изобщо е възможна и дали координацията в контекста на европейския семестър е достатъчна за да отговори на целите, които е поставила ЕЦБ. Очевидно е, че паричната политика на ЕЦБ сама по себе си не може да доведе до изпълнението на тези цели и до привличане на нужните инвестиции. Предвидена достатъчно гъвкавост в начина по който се прилагат правилата и дебатът относно санкциите за Испания и Португалия при положение, че както вече беше казано тук, дефицитът в Португалия е под 3% за текущата финансова година. Така че целият този дебат за санкциите е напълно абсурден и напълно противоречи е, на поставените цели, а именно бюджетна политика, която да допринася за економически растеж и създаване на работни места. как може да се насърчи економическият растеж в рамките на европейския семестър. Ами на първо място трябва да се даде повече гъвкавост при изготвянето на бюджета за да може да се стимулира економически растеж в някои държави членки. И излишъка на, в, в някои държави членки ясно показва, че има потенциал на европейско равнище. Въпросът е как може инвестициите на европейско равнище да се разпределят по-равномерно. И планът на Юнкер има за цел да преодолее именно тази тези започи засилващи се разлики в равнището на инвестиции между Германия и е, страните в периферията на еврозоната и в частност в южната част на еврозоната. Въпросът отново е дали европейския семестър допринася за преодоляване на тези дисбаланси между държавите от членки на еврозоната или напротив само допринася за тяхното задълбочаване. Трябва да си зададем откровенно тези въпроси и трябва да се стремим към изготвянето на, на политики, които да отговарят на очакванията на гражданите. И за да успеем да, го, да отговорим на техните очаквания, трябва да променим настоящата рамка. Благодаря ви. Няма други заявили желание да вземат думата такъв случай аз самият ще си позволя да направя един коментар. Защото се вдъхновиха от коментарите на, госпо... на колегата Старпати и на другите колеги, които се опитаха да отговорят на въпроса защо няма достатъчно економически растеж. Чухме много гледни точки, включително и господин Хакмар, който постави въпроса за пакта за стабилност и растеж. Разбира се, Валутния съюз изисква наличието на правила, но аз бих правил повече предпазливост в твърденията, че нашите правила не дават резултати за намаляване на дефицита. Ако погледнете данните в еврозоната, дефицита е спаднал от 6,3% през 2009 година до 1,9% през 2016 година. Така че е, според мен е преувеличено да се твърди, че правилата не дават резултати. Както виждате, в момента дефицитът в еврозоната е 1,9%, а в Съединените щати е 4,4%, например. Очевидно обаче, че, единствено, че намаляването на дефицита само по себе си не може да разреши всички проблеми. Трудно обаче и да се противоречи на мнозинството тук, които заявяват, че За нещастие за 2016 година имаме позиция с по-голяма изложеност за еврозоната за 2017 година след неутрална такава през 2016 година. И въпросът е какво ще правим от тук нататък. Дали да се опитаме да запазим това равнище, което имахме през 2016 година. И според мен отговорът е съвсем ясен. Смятам, че трябва да се запазят позициите ни за леко увеличаване през 2016 година, не отново към свиване, което е се предвижда за 2017 година. Очевидно е, че има недостатъчно високо равнище на, на агрегирано равнище на търсене. господин Драги повдигна въпроса и за вътрешното потребление, което не е достатъчно високо равнище. И тук се постига въпроса за инвестициите. Знаете, че имаме нужда и от търсене, и от предлагане на вътрешно равнище, ако искаме да дадем нов тласък на економическия растеж. В момента има огромно разминаване между търсенето и спестяванията в Европа разполагаме с огромни количества спестявания, които или напускат Европа под формата на инвестиции в други държави, или остават тук под формата на спестявания. И това е много сериозен проблем. Разбира се, имаме нужда от повече частни инвестиции, но те трябва да бъдат подкрепени и с съответната подкрепища частните инвестиции национална фискална политика. И аз съм против а, намаляването на външното търсене. Е, против съм изтичането на средства извън Европейския съюз. Трябва да видим върху какво се съсредоточаваме точно. И това е и отговорът на тези, които поставят под въпроса самото оцеляване на едината валута. Очевидно това е въпрос, който трябва да продължаваме да обсъждаме макар съм съгласен с всички от вас, които твърдят, че едновременно с това трябва да се стремим към насърчаване на повече конкретна способност и по-силно сближаване в рамките на Европейския съюз, което може да се постигне чрез структурни реформи за увеличаване на производителността и до изграждане на вътрешния пазар, който е една от основните ни преимущества. Мисля, че разискването беше много интересно разполагаме също малко време, така че не искам да правя заключенията сега. Ако някой друг иска да, направи, да вземе думата преди отново да дам думата на докладчика ни, сега е момента. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за направените уточнения. можем да приложим някои от основните принципи в економическата наука, например, някои от принципите изложени от Кейнс. В Германия, както знаете, имаме много високи равнища на износ. И изнасяме стоки. Има други държави, членки, които изнасят работна ръка към Германия но няма как да се насърчават инвестициите чрез съпрежената политика. Това е невъзможно. Разбира се, че Европейската централна банка може да продължава да увеличава паричната маса, но дали това ще доведе до повече инвестиции, надхвърля правомощията на Европейската централна банка. Това, което може да направи господин Драги е да влияе на лихвените проценти, но по този начин само се отлагат във времето структурните реформи. Виждате, че тези ниски равнища на лихвите само водят до безкрайно отлагане на нужните структурни реформи. И продължаването госкочен план на подобни нулеви лихвени проценти ще има много тежки последици за банките в Германия вече се забелязват подобни е, тенденции. политиката, която води господин Драги е много опасна, защото тя води до наливане на парична маса в економиката, но не под формата на инвестиции. Това е много опасно за цялата ни економика. Какво може да сторим от тук нататък? Европейският а, съюз, европейският проект трябва да оцелее, но трябва да си признаем, че няма как да запазим валутния съюз, тъй като той раздобрява на практика Европейския съюз в момента. И трябва да се зададе накрая въпроса как можем да помогнем на държавите членки с прекалено високо равнище на задлъжнялост, как може да им помогнем да създават работни места. Тук не говорим само за Гърция, защото в Гърция говорим за средства, които трябва да стигнат до гръцките банки, тъй като 95% от средствата, които се отпускат по формата на помощ за Гърция, се връщат обратно в чужди банки. Може да помогнем на Гърция единствено и само ако дадем възможност на гърците да се върнат към своята валута и да определят е, валутен курс, който да им даде възможност да е, насърчат отново економически растеж. Аз обожавам Гърция като държава и Гърция има нужда от е, възможността да девалвира своята валута, което даде възможност отново да си върне позицията на водещата политическа държава, например. Всички знаем, тук в тази зала, че след фалит всяка една, всяко едно частно предприятие има нужда от свежи средства, за да започне нова своята дейност. Също върши и за държавите членки. В Гърция имаме нужда от нова валута, която да, да, да даде нов тласък на гръцката економика. Ако продължаваме само да създаваме парична маса на една валута, която е, е в ущърп на всички, само влушаваме положението. Председателят, благодаря ви. Виждам, че дебата става все по-разгорещен. Виждам, че колегата от Нидерландия иска отново думата. След това ще дам думата на колегата Перейра. Благодаря ви, дискусията наистина става се по-оживена, което много ми харесва. Тук съм, защото искам Европейския съюз да оцелее. Има партии в моята страна, които искат, които искат Европейския съюз да се разпадне, но, искам, но аз искам Европейския съюз да оцелее и да остане, да става все по-силен. Колегата от Португалия каза, че а, ако се прилагат санкции срещу Португалия, ще намали на практика подкрепата на Европейския съюз за Португалия. Аз обаче изхождам от друга гледна точка и смятам, че ако не се наложи санкции на Гърция, по този начин ще намаля подкрепата за моята страна, например. Ние се радваме за реформите, които проведохме в нашата страна на Световния комически форум се каза, че ние сме на четвърто място в, по отношение на конкурентоспособността в момента и се радваме на това, което постигнахме чрез реформите, които проведохме. И не смятам, че трябва да се стремим към отслабване на, на Европейския съюз, като нас, например. Председателят, благодаря ви. Разбира се, заслужава се да се направи оценка на правилата, които имаме, да видим дали те са разумни или неразумни. А разбира се, може мненията ни да се разминават по въпроса дали страни с а, дефицит под 3%, но след достатъчно равнища на инвестиции са страни, в които трябва да се намаляват средствата по структурните фондове. Според мен това не е много разумно економическа гледна точка, но а, живеем в демокрация и всеки има право на своето мнение. Отново от Португалия колегата Перейра. Благодаря ви, господин председател. Действително, дискусията става все по-оживена и като професор по економика много му се наслаждавам. Първо към членът на Европейския парламент от Германия. Всички сме съгласни с Марио Драги, че се използват всички инструменти на паричната политика и че няма какво друго да се направи в тази област. Всички сме съгласни, че отрицателните лихвени проценти и необезпечените кредити водят до сериозно напрежение в банките в много части в Европейския съюз и затова трябва да се съсредоточим върху фискалната политика. хората с по-строга, по-строга гледна точка, като колегата от Холандия преди мен, смятат, че какво се случва с частната задължаваност на домакинствата, например, попада единствено и само в отговорността на отделните държави членки. Но аз смятам, че трябва да има равнична споделена отговорност. защото някои правителства взеха грешни решения, но и е, Европейския съюз не изпълни е, поставените за валутния съюз е, изисквания, както беше показано и от доклада на петимата председатели. Аз ви питам, има ли изобщо някакъв, е, някаква регионална организация, някакъв политически съюз, който да е оцелял без валутен съюз. Можем или да продължим да напредваме с валутен съюз, който да може да поеме шоковете във всяка държава членки, по този начин да продължим да се развиваме или може да, да се поддържаме към е, по-твърдолинейната позиция, че трябва да се наказва всеки за прекомерен дефицит. Между другото, не бива да забравяме, че в Германия пък има прекомерен излишък. за до година най-разумно би било в а, някои държави, като Португалия, например, да се продължи с по-консервативна фискална политика, с цел намаляване дефицита, но в някои държави, като Германия, например, трябва да има по-експанзивна такава. Първо колегата ни от Гърция има думата. Благодаря ви, господин председател. Действително, разискването става все по-оживено. Към колегата от Нидерландия, не бива да забравяме историческият контекст от последните 50-60 години, с какви кризи са се пускали отделните държави или на какво външна намеса са били подложени. И дори ако се върне по-назад в миналото, трябва да се запитаме дали тези държави не са били колониални сили, не са успели да натрупат богатство по този начин. Друг колега каза, че в, в светлината на Брексит решението ще бъде да се върнем към националните валути и сами да може да определяме валутните си курсове. Държа да ви припомня, че е, валутния курс, е, по, по който приехме е, еврото в Гърция, например, и в други държави, не беше в а, наша изгода. Гърция вече от 6 години има програма за приспособяване. Какъв е резултата? Дълга ни се увеличи почти двойно. А целта на прилагането на самата програма беше да се намали задлъжнявостта на страната. Рецесията е от 25%. Дори и при а, кризата от 29-та година не е имало подобни равнища на рецесия. Много е високо равнището на безработица, от общо 27% за населението като цяло, а пък безработицата сред младите, и то сред младите учени, например, е над 60%. И какво правят тези млади хора? Ами, те не пускат Гърция, заминават в Съединените щати, в Австралия, говорим за инженери, за лекари. За хора, които са се образовали за наши разходи и сега напускат страната. Преди 4 години Международният валутен фонд призна, че е допуснал грешка при определене на показателите и сега и те започват да обсъждат какви са соци... социалните условия в страната. На 30% от населението на Гърция живее днес в условия на бедност. а пък ние самите не сме в състояние да управляваме собствената си държава. Какво ще преподаваме в училище също се решава в момента от тройката. Тяхната намеса далеч не се ограничава само до финансовите въпроси. Искат от нас да постигнем излишък от 3,5% годишно. От историческа гледна точка, кой също е постигал подобни равнища? Коя държава е постигала ежегодно 2,5% излишък, за да намали дълга си? Как може това да се случи? Ами, разбира се, със сметка на економическия растеж. И накрая няколко думи за дълга държавния ни дълг. Благодарение на намесата на тройката, държавният дълг почти се удвои. Председателят прекъсва оратора. Много колеги са поискали думата, ни оставят само няколко минути. Да, само момент. Какво искаме ние? Искаме намаляване на дълга. И ви припомням, че след войната през 1953 година Гърция опусти дълга, който дължеше Германия на Гърция. Благодаря ви. Ще ви помоля да се придържате към две минути в изказванията си. Павло Глотиери. I think we, we, we are making an effort to have a good ние, според мен, се опитваме наистина да разработваме добри политики, но ако не сме съгласни за диагнозата и това, което се случва, има проблем. Самият аз съм много очуден, че тъй нареченото количествено улеснение се очаква да доведе до ниски лихвени нива – така се казва. Всъщност е обратното. Количественото улеснение е продукт на ниските лихвени нива. Имаме дисбаланси на макроекономическо ниво. И това е ясен економически факт. За това, когато критикуваме количественото улеснение, трябва да говорим и за бюджетните улеснения. Това количествено улеснение не е достатъчно. Така не може да се насърчи търсенето. Всъщност, по-скоро трябва да търсим устойчивост чрез фискалните политики и инвестициите. Това е особено важно. Това е според мен и добрата политика, добрата рецепта. Има и още един въпрос. Казвате, че количественото улеснение забавя националните реформи, но това просто не е вярно. Няма никакви доказателства. Има държави ускорили структурните реформи и други, които са ги намалили. Подкрепата за структурни реформи има един широк макроекономически контекст, но трябва да се знае кое е причината и кое е следствието, иначе няма да намерим добри решения. Благодаря, Силва Перейра. Благодаря. Няколко бележки по Португалия. Както каза и колегата, Португалия мина през една трудна програма на корекции през последните три години. Програма също изработена от европейските институции. Затова и португалците няма как да проумеят как така на края на програмата, след като комисията е следила изпълнението през цялото време и има цял куп изявления на комисията, които хвалят португалското управление за положените усилия, така така накрая се оказва, че целта не е постигната. Целта е от 0,2%. Както казах, програмата беше наложена от същата Европейска комисия. Това е абсолютно безсмислие. На второ място, холандският колега като че ли смята, че ако не изпълниш показателя, трябва да те накажат. Нека обясня, че такова правило в европейското законодателство няма. Член 23, параграф 11 гласи, че не се ли постигне целта, се взема решение. Това решение обаче трябва да вземе под внимание цялата налична информация. Например, това, че Португалия тази година ще спази 3 граница. Трябва също така да се отчете пропорционалността, както и въздействието на спирането на фондовете върху економиката. Това е правилото. Така че, след като холандците вярват в правила, би трябвало техните политици да обяснят какво всъщност диктува тези правила. Господин Рактаров. Аз ще бъда съвсем кратък поради една проста причина, защото очаквах днес да чуя решения да чуя посоки, но някак си в цялата тази дискусия чух е, една огромна порция от оплаквания и моля да ме извините за това, което ще кажа сега, но пълна липса на рицарство, пълна липса на мъжество. Чух приказки за как трябва да оправиме нашата си държава, нашия си е, път, нашия си подход. Всъщност, ако трябва някой да се оплаква, ние от България може би трябва най-много да се оплакваме. Защото години наред спазваме пълна финансова дисциплина, спазваме всякакви правила на достойни съюзници, като външна граница удържаме целият напън на мигрантския поток, който можеше до сега да е залял цяла Европа. И тогава не знам за какво щяхме да говорим, за какви инвестиции и за какъв економически растеж, ако България, бедна България, в която българските граждани, повече от 2 милиона, живеят с около 150 евро на месец. Повтарям, на месец, не на ден, както е в повечето държави, за които говорим. Доскоро съседна Гърция плашеха своите граждани, че ще ги сполети това, което е в България. Само, че Гърция, която е в криза, минималната пенсия е около 700 евро. А в България минималната пенсия е 75 евро. Не случайно в първото си изказване аз казах, че вълшебната дума днес е доверие. Доверие. Какво ще доведе едно разединяване? ще превърне Европа в една разпокъсана, бих казал, феодална територия, каквато бяхме в 17-18 век. Към това ли тласкаме тук умните събрали се мъже и дами Европа? Или трябва да намерим решения, решения, в които да умно да насочваме паричните потоци, това, което каза господин председателя. Огромен Застой на парична маса има в банките, а ние говорим за инвестиции, а никой не говори как да създадем среда за тези инвестиции и как тези спестявания да влезнат в реалната економика. Uh, Благодаря ви. Благодаря ви. Само след две минути ще трябва да излезем от залата, тъй като има и друго заседание. Господин Сант. Благодаря, господин председател. Много интересна размяна на мнения. Много от идеите, които бяха изразени тук, се обсъждат и в Европейския парламент. Трябва да кажа, че до някъде разбирам и идеите на господин Ставраматис, но така или иначе Европа означава оптимизъм. Ние се опитваме да прокарваме политики. Те не са винаги съвършени, не виждаме резултатите, които би трябвало да имаме при един пълен мандат, но така или иначе – Реалният проблем е следният. Не виждаме економическо сближаване, напротив, има все по-голямо разединение. Политиките, които обсъждаме, просто не отговарят на този вид проблем. Защото ние говорим за политики, за таблици на показателите, сравняваме показателите, а не говорим за сближаване на жизнения стандарт или на резултата. Това е проблемът на еврозоната. Ние работим при едни подоптимални условия. Господин Старимати не е съгласен. Той казва 3 плюс 3 прави 6. Това е така. Но Нашите економически конструкти не са съвършени. Политиките ни също и ние искаме да постигнем все пак едни добри резултати, защото в миналото постигахме по-добра заетост, по-добър растеж, дори и с неоптимални политики би трябвало да стигнем до тук. Благодаря. Много благодаря. Мисля, че дебатът наистина е много важен, за да можем да успеем дори и когато условията не са оптимални. Много ви благодаря. На 11 октомври ще разгледаме измененията на доклада. След това имаме обсъждане в ЕКОН и гласуване в пленарна зала. Много благодаря на нашите участници от националните парламенти. На 3 октомври в понеделник е следващото ни заседание економическия диалог или структурираният диалог. Много ви благодаря.